für die Sprachen, wo es keine Verdolmetschung gibt, werden ви помоля, ако с превод на вашият а, а, език да говорите на английски, моля и всички, които се включват само с телефонна връзка, т.е. при които няма а, включена камера, ще ви моля също така да се изказвате на английски, а за останалите ви моля да спазвате изпратените ви препоръки. Моля ви да говорите с естествен и нормален ритъм. Това улеснява превода предвид задължението за носене на маска и другите ограничения. Още веднъж благодаря на колегите от Генерална дирекция Линк за подкрепата. Трябва да също така да ви припомня, че днешното заседание се излучва в интернет. И така можем незабавно да преминем към следващата точка дневния ред, именно представен специалният доклад на Сметната палата с название инвестициите на Европейския съюз в културни институции културни обекти, област, която се нуждае от по-добро насочване и координация държа най-напред да приветствам с добре дошли нашите гости за днешното изслушване. Членът на Сметната палата господин Русо и неговият сътрудник. Най-напред ще ви дадем по 10, 10 минути общо на двамата, за да представите специалният си доклад, след което колегите ще имат възможност да зададат въпроси и то са 3 минути за всяко за всеки въпрос, за всяка политическа група. Поканили сме и колеги от Комисията по бюджетен на контрол, след което ще дадем възможност на гостите ни от Сметната палата за отговор, след което комисията ще има възможност кратко да взема думата господин Русо. Господин Раух, имате думата общо за 10 минути и двамата. Виждам, че господин Русов все още не се е включил. В такъв случай ще започнем с господин Раух. Господин Раух, имате думата. Yes, hello. Uh, I hope you can hear me. Uh... Надявам се, че ме чувате. Може ли да изчакаме още няколко минути да дойде господин Русо? Виждаме ви и ви чуваме. В такъв случай ще прекъснем заседанието за две минути, тъй като господин Русо трябва да започне с предложението, след което да се влезе повече подробности. По този случай няма смисъл да започваме изобщо дебата. В такъв че, случай предлагам да направим две минути почивка докато се разреши техническия проблем с неговата връзка. Не знам нещо друго можем ли да направим междувременно. А да, можем да установим дали има кворум за гласуването. Моля всички колеги, които са тук в залата да вдигнат ръка. Моля и всички участващи дистанционно колеги да натиснат бутона вдигане на ръка. Ах! Ja, damit такъв случай потвърждавам, че разполагаме с кворум за днешното гласуване. Гласуването ще се проведе в, като последна точка от дневния ред за тази сутрин. Чудесно! Още веднъж ще се обърна към техниците. Има ли някакви шансове да се включи господин Русо? Ich wollte eine Frage stellen. Бих искала да ви задам един въпрос. Искате ли, за да не губим повече време, да разместим двете точки от дневния ред и да се вземем с следваща точка от дневния ред, а именно действие на Съюза в подкрепа на инициативата Европейски столици на културата с 2020-2023 година. Беше проведен половин час разглеждането и се надявам, че междувременно членът на на съметната палата ще може да се включи. Имате ли възражение? Не виждам такъв. Такива в такива случаи преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Става въпроса за дебат за предложение относно инициативата за Европейска столица на Европейския съюз. Целта е да се удължи възможността на европейската култура до 2020 2001 година става въпрос за двете столици за 2020 година Рейка и Галауей. Ние като комисия, като комисия по културата внимавахме, посетихме отблизо подготовката и бяхме предвидили работни посещения и в двата града, за да проверим каква е програмата на, на място и да обсъдим с организаторите по-нататъчното и развитие. Знаете, че това не може да се проведе заради COVID-19. По-голямата част от предвидените инициативи също не можеха да се проведат в тези два града, особено повечето мероприятия, свързани с взаимодействие между културните дейци и публиката. Както вече казах, и двете мисии на Комисията по култура в двата града бяха отложени. И преди да дам думата на докладчика госпожа Совко, бих искал да ви припомня какви решения взеха координаторите по този въпрос. Поради изварените обстоятелства предвидихме специфична процедура, като да е повече гъвкавост и по изключение ще работим по този доклад само на английски. Очаква се проекта за доклад да е на разположение до 7 октомври, но както казах, то ще бъде изготвен само на английски язик и измененията могат да се внесат само на английски. По този начин искаме да дадем възможност най- най-много и най-бързо сигурност при планирането на двете европейски столици на културата. А сега давам думата на колегата докладчик госпожа Зовко за 5 минути. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Многократно беше казано, че коронавирусът засегна много сериозно културния сектор. Целият културен календар беше изпълнен с въпросителни и отмени. Логично е Европейската столица на култура с 2020 година се изправи пред пред изпълнение на техните дейности поради многобройните ограничения. От март 2020 година трябваше да се отложат или отменят редица прояви, без да има яснота кога ще се възстанови ситуацията. Освен това, Столиците през 2020 година трябваше да коригират и да адаптират своята подготовка. С това предложение Европейския съюз отчита тези трудности. Предложението е резултат от консултация между заинтересованите лица с столиците на култура, с това число държавите членки. Конкретният подход е да се удължи статута на сегашните столици на култура Голауей и Риека до края на април 2021 година. Целта е да се даде възможност на тези градове да използват инвестициите и да се представи културата. Надяваме се в по-добри обстоятелства. Предложението включва трите включва отлагане на столици за култура с 2021 година, с 2022 или 2023, след оттеглянето на Обединеното кралство, само една столица ще има, ще бъде столица на култура. Отлагането би било по-балансирано. Окончателният календар следователно предвижда два столици през 22 и 3 23. Миналата седмица проведахме заседание с съвета и те са за. Започнаха вътрешни дискусии за текста за решението и скоро би трябвало да представят обяснителни бележки. Както каза председателката между 7 и 14 октомври ще се внасят изменения, след което ще представим доклада. След законодателното предложение би трябвало да влезе в сила до края на годината. Приемането на досиета ще бъде по ускорената процедура. За това призовавам всички колеги да Оценят внимателно измененията. Предложението е ясно и не предвижда нови възможности за нови принципи. В раз... при... Предлагам допълнително финансиране, особено за столици за 2020 година последните месеци без дейности не бяха нескъпи. Е, ще има логистически и финансови тежести. Като се предостави допълнително време, комисията трябва да окаже и финансова подкрепа. Комисията не може да очаква само държавите членки да предоставят финансиране. Ще спра тук и очаквам вашата реакция. Благодаря. Благодаря, госпожо Зовко. Сега стигаме до политическите групи. Всяка от тях има 3 минути. Маркос Досемпре от Социалистите и Демократите. Благодаря, добър ден. Този доклад е много разумен, защото всички сме в една и съща ситуация. Знаем, че пандемията направи така, че един от най-губещия сектор или един от най-губещите беше сектор на културата. Затова имаме отговорността да покажем, че културата може да и действително културата могат да се чувстват сигурни и че предвидените проекти за 2020 година ще състоят и че ще може да се работи в бъдеще. Разбира се, знаем, че в момента има много несигурност, за това трябва да одобрим този проект и да дадем сигурност на тези два града, които очакват този бюджет за това. Предвид това, че това предложение е много рационално, това предложение е много рационално и че трябва да се даде сигурност на тези два града, предлагам да одобрим това предложение. И трябва да се стремим към минимум изменения, за да може процедурата да бъде максимално облегчена. Благодаря ви. От името на Рения думата има Влад Мегас Бошус. Уважаеми колеги, въздействието на пандемията върху културния сектор е известен. Е, прекратени бяха в продължение на месеци културни дейности и повече от половин година по-късно виждаме, че проявите не са започнали в пълен капацитет. Все още има ограничения, а и хората се притесняват да пътуват. Европейските столици за култура са не само програма, целта е да се свържат хора в целия Европейски съюз извън него. Целта е европейците да се опознаем по-добре, да изградим връзки и всички ние да изграда се докоснем до други култури в, в Европа и извън нея. Културата може да бъде много важна част от економиката. Може да доведе до е, напредък и международно признание. Много страни успяха да привлекат туристи за организираните прояви. Местните власти и економическите субекти са тези, които трябва да помислят за това как да се възползват максимално. Аз имах опит от Сиби от 2007 година година столицата на културата имаше благотворен ефект за културата, но доведе и до промяна в нагласите. С тази е, програма става ясно, че може да се помогне за изграждане на дух на европейска принадлежност. Столиците в страните, културните събития бяха отменени. Това доведе до множество загуби градовете, които би трябвало да бъдат Европейска столица за култура до година и 2021 година, са засегнати. Според мен предложението е много добро, тъй като не знаем дали до година ще успеем да възстановим нормалния си живот. Дори и ако това стане, подготовките трябваше да се прекъсне тази година и не може да започне изведнъж е, столиците на културата, избрани тази година, може и да не са в състояние да успеят. Ще видим дали можем да направим нещо за тези градове и ще работим колкото може по-бързо по доклада, за да бъде той колкото може по-полезен. Благодаря от името на Еди и думата има госпожа Андерсън. И още веднъж ви предавам молба от страна на преводачите да сваляте маските си, когато се изказвате, когато отново да ги сваляте. Госпожа Андерсън, благодаря ви. Днес осъждаме фактът, че по принцип искаме да компенсираме загубите на двата града и по този начин да им помогне да се справят с мизерията, докато ги докара пандемията с COVID. Говорим за два града, кои, които искаме, които искаме да помогнем да излязат от тази ситуация с възможно най-малко щети. Но е факт е, че из цяла Европа гражданите трябваше изобщо да прекратят културната си дейност а, заради карантината. Мога да ви кажа, че в Германия бяха отменени много фестивали, панери и друг вид а, а, културни мероприятия. Като цяло сме съгласни да помогнем на тези, две, тези два града да продължат програмите си по този начин да ги компенсираме, но може би трябва по същество да си зададем въпроса дали тази карантина изобщо не беше ненужно преувеличена. Много граждани в Европа вече нямат а, възможност да участват в специфични културни мероприятия в техните градове. И днес бих искала да се възползвам от времето си за изказване, за да при, да, за да помоля отговорните за решенията в националните правителства най-накрая да вземат решението да сложат край на тази мерки за карантина. Благодаря ви. По принцип за зелените думата имаше господин Хинер, но я няма, така че давам дум... питам дали госпожа Янбув иска да вземе думата от името на зелените. Салима Янбу, искате ли да вземете думата от името на зелените? Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Effectivement, благодаря, госпожо председател. Взимам думата от името на колегата Диана Риба, която е докладчик в Сянка. Нашата група е съгласна с ускорената процедура, предложена от председателката, имайки предвид извънредните обстоятелства, свързани с пандемията. Много е важно да подкрепим столиците за 2020 година, за да могат да реализират програмите, за които положиха толкова усилия. Също така, как ние, но, ние сме ние искаме програмите да постигнат успех. Използвам тази възможност да благодаря на столиците 2020 година за чудесната работа, независимо от обстоятелствата и им желая всичко най-добро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Нимбо. Думата има Лизбията Крук от ЕКА. Но госпожа Крук не присъства и не участва дистанционно. В такъв случай питам дали някой от колегите от ЕКА иска да вземе думата. I, I expected that she would take part. Okay. Съжалявам, но не мога. Очаквах, че колегата ще вземе участие. Добре, в такъв случай от името на Обединена телевизия думата има Алексис Георгулис. Мистер Gorgulis, please press the speak. Uh, can you hear me? Чувате ли ме? Чуваме ви. Благодаря госпожо председател. Европейската столица на култура е изключително важна, тъй като подкрепя културното и цялостно развитие на съответните градове. По време на 35-те години на програмата ние постигнахме значителен напредък. От друга страна, както винаги, има още какво да се направи. Например, бихме могли да помислим за това как да засилим взаимодействието между участващите градове. Можем също така да помислим за това как да насърчим многообразието, за да постигнем това. Можем да замислим мерки, съответстващи на духа на програмата, обмени, взаимодействия между градовете, които вече са участвали това би могло да вдъхнови следващите поколения столици на културата да, да подобрят резултатите. По този начин ще се насърчи обмена на положителен опит и ще се създадат мрежи. Това би ни помогнало и да насърчим връзките, да, нека да почерпим вдъхновение от Мелина Меркурий, която е инициатор на столица на културата. Тази година в Гърция, моята страна, отбелязваме 100 години от рождението и Според Евровизия, цяла Европа трябва, според нея, цяла Европа трябва да се обедини от културата. Благодаря ви. Давам думата на комисията. Барбара Геслер представлява днес тук комисията. We have a short uh, technical difficulty with Mrs. Barbara. She is... Имаме технически... uh, имаме технически проблем. Uh, uh, прави се опит връзката да се възстанови. I had this last week when I wanted to take part online to several meetings. Миналата седмица на мен ми се случи също, когато исках да участвам онлайн в заседания. Wenn Sie damit Ако сте съгласни, ще дам думата отново на госпожа Зовко, макар че не обичайно да дадем думата на докладчика преди комисията, така поне ще използваме времето. Ако госпожа Геслер не може също да се включи, в такъв случай ще получим следващата точка дневния ред. Желяна, имаш думата. It's very difficult to speak. Uh, много е трудно да се изкажа, без да съм чула какво мисли комисията, но благодаря на всички колеги, докладчи в сянка, за ентусиазма и конструктивната им подкрепа. Благодаря и за всички хубави думи казаха за Риека. Ще положим огромни усилия да се приеме досието по най-бързия възможен начин, но искам да ви помоля за вашата подкрепа за истинското значение на столиците на култура и както каза румънския колега Сибил, беше пример за това, че се променя мест, се променя местната нагласа и искаме Ирландия и Хрватска да се възползват от тези обстоятелства, не само да понесат тежестите. Благодаря ви. Ще ви припомня само, че крайна срок за на изменение е до 14 октомври и измененията могат да се внасят само на английски язик. А, господин Геслер се е включил чудесно. В такъв случай ще може да чуем и комисията. Госпожо Геслер, добре е дошла на заседанието на нашата комисия. Имате думата. Mrs. Uh, uh, yes, thank you very much uh, for. Да, много ви благодаря за това, че ми давате думата. Моля да ме извините за техническите проблеми, които имах. Бих искал от сърце да благодаря на докладчика за нейната инициатива и за цялата подкрепа, която получавахме, когато внасяхме това предложение. Вие всички много правилно посочихте, че ситуацията е много сложна не само за сегашните, но и за бъдещите столици на културата. Това предложение – дава възможност на онези, които са най-добре подготвени, онези, които продължават работата си и онези, които се подготвят да станат бъдещи европейски столици, да могат да работят по един хубав начин, така че да можем да говорим не само на столиците, но и на гражданите на различни градове в Европа. Значителна подготовка вече се извършва и за бъдещите столици. И това означава не забавяне в изпълнението, но по-скоро благоприятна възможност да преодолеем и да компенсираме всички тези предизвикателства и забавяния, които повлияха върху толкова много хора. Разбира се, комисията реагира на всички предизвикателства и се радваме, че сме заедно в това с всички институции в Европа, за да могат тези програми да продължават и да напредват. Също така искам да повторя, че Европейските столици на културата е една прекрасна възможност не просто да се говори на гражданите, но граждани да бъдат приобщени, те да участват. А също така това е едно економическо начинание, което определено си заслужава. И ясно е, че в най-близко бъдеще европейските столици на културата ще могат да извлекат максимална полза от това. Ще спра до тук, защото мисля, че докладът и разискванията, които чухме тук, бяха напълно достатъчни. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, Бабра Геслер. В такъв случай приключваме с дебата по тази точка от дневния трети. и продължаваме с следващата точка. Дневния ред вече направих изложението и давам незабавно думата на господин Русо.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 Mr. Russo, are you there? Господин Русо. Господин Русо, най-долу на вашия екран трябва да имате иконка с ръка, която ви позволява да започнете да говорите. Изображението трябва да бъде синьо. Когато натиснат изображението, то става червено. Herr Rauch, äh, wären Sie bereit? Herr Rauch, э, подготвени сте да поемете от господин Русо? Съгласен ли сте да го направите? В противен случай ще сме принудени поради напредващото време да отложим тази точка от дневния ред и да го включим на по-късен етап. Er Видно господин Раух също вече не е включен. Yes. Uh, good morning, Chair. Да, госпожо председател, добър ден. Да, аз мога да се изкажа от господин Русо. Първо искам да помоля за извинение за тези технически проблеми. Може би господин Русо ще успее да се присъедини към нас по-късно и така. Уважаема госпожо председател, уважаеми докладчик, уважаеми членове на Комисията по културата и образованието, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Много ви благодаря за вашата покана и за вашия интерес към нашата работа в сферата на аудита. Това, което сега обсъждаме, е специалния доклад инвестициите на ЕС в културни обекти. Искам да кажа, че ост установихме, определихме за целите на аудита два, инфра... два вида инфраструктурни обекти. Онези обекти, които са културно наследство и нови обекти, които са предназначени за това да а, служат за целите на музиката, културата, театъра. Договорите на Европейския съюз изрично посочва, че Европейският съюз трябва да зачита своето огромно културно многообразие и това многообразие трябва да се опазва и да се укрепва. Също така Европейския съюз трябва да подкрепя държавите членки в техните действия и да отчита аспектите на културата във всички сфери на политиката. За да получим доказателства за одита, ние проучихме работата на две генерал директорат на комисията, генерална дирекция по регионално развитие и за образование и култура. Ние посетихме три държави членки и също така проучихме документацията за още четири държави членки, за да имаме критерии, ние проведохме интервюта с експерти, включително и национални организации, неправителствени организации. Това включва и центровете за наследство на ЮНЕСКО, Международния съвет за паметници на културата и културни обекти и други. Това, което наблюдавахме, се съдържа в заключенията на нашия доклад. Първо – отбелязахме, че сегашната уредба за инвестициите на СЕ в културни обекти липсва достатъчна, на нея липсва достатъчно координация. Работата на Европейския съюз в сферата на културата е много Става дума също така, че има много странни стратегии и цели. Много често целите им се припокриват, също така и сроковете за изпълнение. Програмата на културата на Европейската комисия не е предмет на достатъчно проследяване и контрол. Не са поставени достатъчно конкретни цели. Няма възможност да се проследяват да се проследява нито постигането на целите, нито има конкретни мерки за оценка на напредъка. Освен това, само частично е отразена културата. Културата изглежда само като средство за постигане на други приоритети и цели на Европейския съюз, а не се разглежда сама по себе си като приоритет. Програмата Творческа Европа, която е единствената конкретно посветена на културата, е много ограничена от гледна точка на финансирането. Едва единствено и само програм Творческа Европа се появява в дългосрочната програма на комисията – всъщност Европейската комисия показва, че не може да се финансира достатъчно ето програмата. Комисията разработи няколко инициативи за популяризиране и подпомагане на културните обекти, обаче условията за инвестиции са ограничени условията за участие в инициативите на Европейския съюз са твърде ограничени, включително, що се отнася до достигането на до бенефициентите. Препоръчвам да се подобри уредбата за стратегия за културата в рамките на дългосрочната програма на комисията. Комисия трябва да препоръча на държавите членки е да формулират конкретни стратегически цели и постигането на тези цели трябва редовно да се проследява и да се наблюдава. Също така трябва да бъдат целево разпределени средства. Комисията трябва да установи и да разпространява примери на добра практика. Особено, що се отнася до финансирането Европейския фонд за регионално развитие предлага добра основа за работа на държавите членки и позволява инвестиции в културните услуги. Обаче, инвестициите в културните обекти не се разглеждат като приоритет в Европейския фонд за регионално развитие. Фондът преследва други цели, а именно укрепването на териториалното социално-економическо сближаване. Инвестицията в културни обекти може да бъде финансирано от фонда само ако се преследват економически и социални цели. Например, ако се генерира поток от посетители. Това е отрицателно за много обекти, които вече страдат от е, масовия туризъм. За това предлагаме да се насърчава използването на частни средства за опазване на културното наследство на Европа. За нас това означава, че комисия трябва да събира примери за добра практика на альтернативно финансиране в държавите членки и в и съгласувано с държавите членки е да разработи схема, която се опира върху частно финансиране на обектите, които са културно наследство. И също така за финансиране на нови културни инициативи. Ние установихме, че има такива инициативи в държавите членки. А втората част. Ние виждаме смесено ниво на ефективност на изпълнение на проектите, финансирани от ФРР. Финализираните проекти, които бяха предмет на одит, работят, но не винаги е възможно да се установи дали са постигнати поставените цели. Целите на проектите в рамките на фонда са предимно економически. Културните аспекти – много често не се разглеждат като имащи значение при оценката и финансирането на проектите. Виждаме, че липсва внимание към устойчивостта на културните обекти и изискванията не включват чисто физическото опазване и запазване на тези обекти. Затова не се предвижда финансиране. Виждаме, че има риск от това за запазването на културните обекти. Обаче не се изисква в проектите да се покаже как ще се запази обекта след финализиране на проекта. Няма изискване също така за план за опазване на обекта, след като проектът е завършен комисията би трябвало да препоръча включване на обектите в плановете за управление на риска при бедствия. И това трябва да стане част от предложението на комисията за регламента за следващия ФРР. По този начин държавите членки ще могат да определят каква е степента на риск за опазване на културните обекти и да предложат конкретни мерки за намаляване на този риск. също така комисията трябва да разпространи примери с добра практика сред заинтересованите страни. Що се отнася до устойчивостта, включително и финансовата на културните обекти, установихме, че тези обекти основно разчитат на публични субсидии и нямат особена мотивация да привличат допълнителни средства. Повечето културни обекти обикновено не са финансово устойчиви, техните разходи обикновено надвишат приходите и те разчитат на публични средства с цел да се финансират инвестициите. Изискванията на ФРР за финансиране на проекти разчитат основни економически показатели и за това дейностите, които водят до приходи, много рядко мотивират културните обекти да подават моби за финансиране от другаде. В много случаи видяхме, че възможността на културните обекти да генерират собствени приходи е ограничена от правната уредба. Ние препоръчваме да се засили финансовата устойчивост на културните обекти. Комисията трябва да предложи упростени форми за подпомагане на инвестициите в културни обекти, за да намали тяхната зависимост от публични инвестиции – за целта трябва да се одобрят проекти, които включват планове за гарантиране финансовата устойчивост на културните обекти. Госпожо председател, уважаеми господин докладчик, уважаеми членове на парламентарните комисии, ай, аз бих искал още веднъж да помоля за извинение от името на господин Русо. Оставам на ваше разположение за допълнителни въпроси. Ви благодаря за вниманието. Много ви благодаря, господин Рох. Сега политическите групи. Първо за три минути Желяна Зовко има думата. Много ви благодаря. Благодаря ви за това обяснение и за одита, който извършихте в сферата на инвестициите на Европейския съюз, културните обекти. Е, докладът ви е доста критичен и някои от вашите възражения напълно разбирам. Аз съм работил в ЮНЕСКО по въпросите на опазването на културното наследство. И когато има, тъй да се каже, марка наследство на ЮНЕСКО, тогава тези културни обекти разчитат на държавни средства. Много голяма част от световното наследство на ЮНЕСКО са в Европа и много от тях разчитат на средствата от органите за местно самоуправление, от местните общности, които не винаги осъзнават колко са важни тези културни обекти за развитието. Разбира се, не трябва да мислим само за економическите аспекти, защото понякога масовият туризъм може да застраши културните обекти и те да бъдат включени в списка на застрашените културни обекти на ЮНЕСКО. Има нещо обаче, което не е съвсем ясно за мен. Вие говорихте за привличането на частни средства и също така евентуално публично-частни партньорства. За мен това не е ясно. В някои страни знам, че това е осъществимо, но в някои държави няма големи частни предприятия, които биха могли да финансират подобни културни обекти. Също така исках да ви попитам дали обмисляхте ли включването във вашата одитна дейност на европейските столици на културата, защото обединяването на инвестициите в културните обекти, инвестициите в европейските столици на културата също е нещо, което трябва да бъде включено включено в програмата, дългосрочната програма на Европейския съюз за инвестиции в културните обекти. Всъщност, моят въпрос е какво е вашето предложение? Кой трябва в бъдеще да се занимава с определянето, формулирането на тази стратегия особено когато става дума за управлението на културните обекти, марката на културните обекти и финансирането на проекти, свързани с това. Кой ще се занимава с това в, в комисията, защото имаме нужда от план за управление, така както има такъв план в ЮНЕСКО и има също така насоки на ЮНЕСКО как трябва да се управляват такива обекти. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващият оратор е Маркус Росемпре. Добър ден! Преди всичко искам да ви благодаря за вашето участие, за цялата работа, която извършихте провеждайки този одит. Аз искам да ви благодаря за методиката, за широки обхвата и за вашите заключения. За съжаление, докладът е твърде искрен и по поставя под съмнение дейността, която се извършва в Европейския съюз в областта на опазването на културните обекти. Културата и културното наследство е изключително важен сектор. Това е изключително важно за развитието на обществото и също така има и економически аспекти, аспекти свързани с сектора на културата и културните обекти. Това, което показва доклада е, че няма координация, ефикасност и също така, че няма достатъчно инвестиция. Тоест, няма ясна, конкретна политика в областта на инвестициите в културни обекти. Това, което се случва е работа на парче в зависимост от капацитета на конкретната държава членка докладът трябва да привлече сериозно внимание на Европейската комисия. В момента трябва да се промени насоката. Трябва да имаме сериозна и координирана политика в областта на културата. И имам един въпрос по препоръките. Как може да се подобри сегашната правна уредба? Какво трябва да се направи, за да се привлекат частни средства – какви мерки предлагате за гарантиране финансовата устойчивост на културните обекти и също така какви мерки могат да се приложат за опазване на културното наследство. Благодаря ви. Благодаря, господин Кобот, има думата. Przede wszystkim chciałbym pogratulować koleżankom. Благодаря. Поздравления на Сметната палата. Чудесен доклад и си заслужава да бъде прочетен. Заслужава си да го препоръчаме на всички градове, градове които искат да участват в културни програми. Аз исках да предложа градове в Силезия. Всички градове, които искат да получат награди, имат нужда от финансиране. Тези инвестиции се възвръщат бавно. Културата е свързана с работни места и доходи. Съгласен съм с комисията и сметната палата. Някои фондове не са насочени пряко към културата, но косвено и помагат. Вроцлав беше Европейска столица на културата благодарение на инвестиции по фонда за регионално развитие. Има нужда от координация между фондовете и други специални инструменти. Фонда за трансформация може да помогне в постиндустриалните региони имаме ценни сгради. В Катовица, например, те могат да се използват за целите на изкуството. Благодаря ви. Благодаря ви от името на Реню. Думата има Радка Максова и господин Феран. Позволихме с Лоренс Феран за минути и половина. Mrs. Farang, please press the speak button at the bottom of your page.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 Държа най-пред ви благодаря за е, изказването ви и за представянето на този доклад, който действително е много интересен. Запознах се с него още през лятото. От една страна съм е, впечатлена от е, големият брой инвестиции на държавите членки в културните обекти. Това е чудесно, но от друга страна бях много впечатлена от пълната липса на координация на европейското финансиране за културните обекти. Член съм и на Комисията по регионално развитие и вече се убедиха, че няма ясни културни цели заложени включени в различните европейски фондове, като фонда за Европейския фонд за регионално развитие и фонда за развитие на селските райони. Е, обяснихте колко е трудно понякога да се намери доброто равновесие между опазване на културните обекти и социално-економическо развитие на регионите. Обяснихте колко е, е трудно да се намери равновесие между финансова устойчивост и екологична устойчивост. Но трябва да, да се преразмислим за последиците от действията си в днешно време. Не можем да се вълнуваме, да се интересуваме само от економическите ползи на всеки един проект. Надявам се представителите на Европейската комисия да вземат думата в края на дебата и се надявам да отговорят на различните е, заключения, които се правят нуждата от по-добра координация между фондовете, по-добра координация между различните генерални дирекции, които работят е, за опасване на културните обекти и по-добро съчетание на социално-економическите, по-добро вземане на социално-економическите и екологичните цели. Благодаря ви, Радка Максова има думата. Thank you very much. Uh, good uh, morning, dear colleagues. Uh, thank you for... Благодаря, колеги, за представянето на доклада. Аз смятам, че всички ние можем да се съгласим, че културните обекти заслужават адекватно финансиране. Ясно е, че Европейския съюз няма цялостна рамка, която да осигури адекватно финансиране инициативите, които насърчават културните обекти, не влияят върху жизнеността на фондовете за регионално развитие. Това трябва да се промени. Европейските програми трябва да бъдат взаимно свързани, взаимно допълващи се. Вторият сериозен въпрос е свързан с това, че, кул... че въздействието на културните инвестиции е незначителен критерий при подбора на проекти. Социалното и културно въздействие би трябвало да бъде много важен в критерии. Това е тясно свързане с друг въпрос, а именно защитата и възстановяване на обекти, често те не са част от инвестиционния план. Освен това, инвестициите трябва да доведат до повече достъпност за лица с увреждания и лица с финансови трудности. И културата трябва да е достъпна. Достъпа до нея не може да бъде дискриминационен. Въпросът ми следователно е следният какво бихте препоръчали, за да може инвестициите в културните обекти да донесат полза за всички части в обществото, в това число и лицата с увреждания? Благодаря. Благодаря от името на Тишна демокрация. Думата има госпожа Андерсън. Благодаря ви, благодаря и на изготвилите доклад, специалния доклад на Европейската сметна палата. Мисля, че не можем да повторим достатъчно колко е важна финансовата подкрепа за културните обекти, за да опазим културното си наследство. Няма как достатъчно да го повтаряме. Въпросът обаче, който си задавам е дали става дума само на, за липса на финансови средства, това, което се случва с културните обекти и дали само от това са заплашени културните обекти. За съжаление, отговорът е не. Минали, през миналите седмици и месеци с огромен ужас се станахме свидетели на нападения срещу културни обекти от страна на зелените и левите. Ще ви цитирам само един пример. Мартин Лутер човек, за който предполагам всичките се съгласим, че тук в тази зала, че Мартин Лутър е направил а, такъв принос в нашето общество, че без него просто не можем да си, негови принос просто не може да си представим днешното общество. Той беше в а, началото на посвещението. Въпреки това всички тези нападения, сваляне, разрушаване, опоръчаване на културни паметници продължават и никой нищо не си позволява да каже по темата. От водещите политици в от другите политически групи и партии също нищо не казват. Ето защо. Може би ние, като комисия по културата, принципно би трябвало да изпратим послание на всички европейски граждани, а именно защитаваме културните обекти, то не само под формата на финансова подкрепа. Ние държим на вашите културни обекти, за, като защитаваме тяхното достоинство достоинство. И от тази гледна точка би било добра идея тази комисия да се вземе с въпроса изготвих а, проекто резолюция на темата а, унищожаване на културни обекти. Не знам дали а, какво ще се с това предложение. Може би заведнъж ваша, нашата култура ще се реши да гласува проект е, резолюция, идваща от мен, но е факт, е, че културните обекти в Европа вече не са обект на такова достойно отношение, каквото заслужават. И смятам, че ако наша, тази комисия действително гледа сериозно на опазването на многообразието на културата ни, би трябвало значително и съществено да правосмислим отношението си към културните обекти. Благодаря ви. Благодаря ви от думата на зелените. Думата има Селима Ембу. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че дадохте думата на една зелена терористка в областта на културата. Но както и да е. Благодаря на колегите от Европейската сметна палата за изслушението. Благодаря им за работа, която са свършили по този толкова интересен специален доклад. Той допълва дебатът за мястото на културата в Европа и по-конкретно за финансовите фин европейските финансиране на културата. Както каза, както каза господин Русов в доклада си, без европейско финансиране половината от проектите, свързани с културни обекти, нямаше да, да се осъществят. Може би изглежда като подробност това, но е много важно, особено когато говорим за културни обекти, в които всички европейски граждани могат да имат достъп до култура, Да става въпрос за стотици проекти, които е, отъждествяват творческото начало и подчертават културното ни наследство. Жалко е, че участието на европейските институции не се, че, извинете, че европейското участие не се показва достатъчно от местните управници. Много малко европейски граждани са наясно, че има такъв принос от европейски фондове за опазване на културното наследство на региона им. Освен това е жалко, че специалният доклад на Сметната палата показва, че все още не сме в състояние напълно да се възползваме от е, нашето финансиране. Докладът е, доказва нещо много важно важно за нашата комисия и за европейските политики в областта на културата. На равнището на Европейския съюз съществуват различни правни рамки, които действат отрицателно на дейността ни в областта на културата. Има също така и различни действащи лица, които развиват своята културна дейност. Що се отнася до финансиране, идващо от Европейския съюз в рамките на структурните фондове, културата често се смята за страничен ефект от други дейности, като регионалното развитие или туризма. А културата би трябвало да допринесе честно културата би трябвало да допринесе по този начин за туризма или за, за социалното сближаване. А културата съществува от а, самото начало на човечеството, много преди да се появят тези економически понятия. Ако погледнете в програмата Творческа Европа, там положението е още по-мрачно. Единственият проект от 2007 година бюджетът за, за културно финансиране в оригиналния фонд за регионално развитие 6 е пъти по-голям, отколкото в Творческа Европа. Както казва и Сметната палата, жалко е, е, парадоксално е, е че се използват структурните фондове за насърчаване на урбанизма и за устойчивостта, при положение, че всъщност за инвестиции в културни проекти, които обаче не се смятат за приоритет за Европейския фонд за регионално развитие. Ето защо в рамките на тази криза няма да е след да се стремим към истинска координация между различните фондове и европейският бюджет с цел постигане на общите ни цели. Няколко въпроса към Европейската комисия за програмния период 2021-2027 година. За първи път Европейската комисия предвижда въвеждането на общи показатели, които обаче правят оценка само на економическите ползи от тези проекти и броят на посетителите. Може и да допълним тези показатели, за да може да се прави оценка и на участието на най-уязвимите чрез посетителите. И ще спра до тук. Благодаря ви. Äh, Благодаря ви. Господин, думата има госпожа Малбади и господин Слабаков, всеки за минути и половина. Благодаря. Доклада на Сметната палата подчертава различни редица важни въпроси. Той правилно отчита въпросите, свързани с тавана върху инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие. Аз бях министър на културата няколко години и от свой опит мога да кажа, че планирането на фондовете по регионално развитие беше трудна задача. Е, ние можехме да инвестираме средства само в е, дребни инфраструктурни проекти, имаше прагове, нямаше ясно разбиране за това какво точно е, се подразбира. Обясненията дойдоха 4 години по-късно и стигнахме до ситуация, в която не успяхме да използваме отпуснатите и предвидени средства. За съжаление, министрите на културата и министрите отговарящи по, по европейските въпроси трябваше да се срещнат и да излязат със становище, че на европейско ниво има нужда от повече стратегия за опазване на културното наследство. И имайки предвид недостат, недостига на времето, въпросът ми е следният. Като имаме предвид ограничените средства, не можем да поискаме увеличаване на бюджета. Смятате ли, че увеличаването на бюджета е възможност за увеличаване на повече средства за насърчаване на културата или смятате, че може да има други финансови инструменти? Нашата комисия е съгласна, че културното наследство е само по себе си ценност, а не само като продължение на други цели. Публичните субсидии понякога са проблем. Например, говори се за използване на частни средства за защита на културните обекти. Дали е. Дали можем да чуем положителен опит от други държави и членки за това как да не се добягва до комерциализация? И можете ли сериозно да кажете, че периода след COVID е подходящия момент да кажем, че могат да се използват частни средства? И сериозно ли вярвате, че всички държави членки имат едни и същи економически възможности за предоставяне на такова финансиране? след COVID започна да говори за това, че се подкопава културното наследство поради липсата на финансиране. инвестициите в културата се страдат. От друга страна има фонд за възстановяване и многодишната финансова рамка все още се договаря. Възнамерява ли Сметната палата да представи нов доклад в светлината на новите тенденции? Благодаря. Доста надхвърлихте времето ви от минута и половина. В такъв случай не мога сега да дам думата на господин Слабаков. Трябва да разрешите въпроса във вашата група, но не може да давам по два пъти време за изказване на политическа група, защото сте решили да имате два морати. Съжалявам, но така не става. Господин Георгули, се за три минути. Моля ви също така да се придържате към времето, защото ни изтича времето. Thank you, Chair.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 като се включват европейските структурни инвестиционни фондове. Освен това, няма координация и фокус. В следващ, когато актуализираме регламента за общите разпоредби, ние трябва да обмислим възможности за насърчаване и за опазване на културното наследство. Най-важното е да се мотивират хората да работят по културното наследство. Така се е, осъществява връзка между миналото и бъдещето. Ето защо би било уместно да мислим конкретни мерки за връзка между културното наследство и съвременни, е, съвременни художествени произведения. Например, периодичен фестивал, който създава връзка между културните обекти чрез изпълнителни изкуства например, за да може културното наследство да бъде културен елемент на културната продукция и да се и да заеме важно място в европейски, сред европейските приоритети. Благодаря ви. Думата има Ханес Хайде като представител на, коми... на Комисията по бюджетно контрол. Благодаря ви, госпожо председател. Всички знаем, че културната и творческата промишленост има нужда от подкрепа и докладът на Сметната палата дава добри доводи, дава насоки. Добре би било политиката на сближаване да са пряко свързани с политики, по-добре свързани с местните политики в, в рамките на Европейския фонд за програмно развитие се насърчава в много отношения заедостта в, чрез създаване на културни проекти. Освен това, този вид насърчаване на културния сектор има и много важни социални последици и е важно трудно те да се отбележат. Всеки двама всеки трима туристи решават къде да отидат да прекарат вакансията си, възоснова на колко културни паметници има там. Също така, съгласно Евростат, през 2014 година са били заети 8,7 милиона души, което е общо 3,8% от цялата работна ръка. И като че ли това не е достатъчно, трябва да се отбележи също така, че културните обекти и културните паметници не са включени в стратегията от 2020 година. Ето защо трябва да има по-добра координация между европейските фондове за инвестиции в културните обекти. Такива към момента има много ограничена степен, така че има много ясна насока какво, къде трябва да се търсят подобренията. Целта не е само да се реставрират а, а, културните обекти, а и те да се използват, да се върне тяхната жизнеспособност. Специалният доклад на Сметната палата дава много ясни насоки в това отношение. Могат да се използват и Еразъм Плюса за целта и творчеството творческа Европа и е жалко, че не се насърчават повече инициативи като Мария Кюри. И накрая, цитат от съвета. Често става въпрос за позоваване на културата в областта на творческа Европа, в която обаче има много ограничени средства. В рамките на нея се, се разпореждат се, разпределят 200 000 евро за 27 държави членки, като едновременно с това често средствата, които се отделят, достигат само за оперативните разходи на един културен обект в държава членка. Мисля, че всичко това е достатъчно грозно речиво. а, масли, моите получвания лесно показаха, че често културни обекти не искат средства от Европейски фонд за тъй като процедурата е много дълга и честно трябва да има и високо равнище на съфинансиране. Благодаря ви. Преди да дам думата на представител на комисия, бих искал и аз да добавя един въпрос а именно от страна на Европейската комисия да се обърне в по-голяма степен внимание, че и оперативните програми се разглеждат така, че в предмите програми при програми държавите членки културата да взема повече, по-голямо място в рамките на фонда за регионално развитие. Това го обсъдихме заедно и с Комисията по регионално развитие. Трябва да се инвестира повече в културния проект. Имаше развитие в тази насока през последните години под различна форма. Държавите членки като цяло да са склонни да инвестират в културни проекти и то на практика, не само на теория. Э, hat zunächst das Wort. Думата има Катерин Манян. Тя е ръководител на дирекцията в генерална э, в, дирекция по култура на Европейската комисия, за което Моника Зидри, която е заместник э, ръководител на отдел в генерална дирекция регионално развитие. Yes. Добър ден. Надявам се, че може да ме чувате и виждате. Да, всичко е наред. Чудесно, казва председателката. Можем и да ви виждаме и да ви чуваме, така че само трябва да кажете. Аз съм Катрин манята Дали ме чувате и, и виждате? Да, председателката потвърждава. Добре защото аз се опасявам, че аз не ви чувам. Моля да ме извините, е, защото не чувам какво се случва в залата, но важното е, че вие ме чувате. Искам преди всичко да благодаря на Сметната палата за доклада и благодаря и на Европейския парламент за това, че обсъжда тази тема. Европейската комисия приветства специалния доклад на Европейската сметна палата и инвестициите на Европейския съюз в културни обекти. Това е първият доклад по тази тема и обръщаме особено внимание на този доклад. Комисията се съгласи с всичките препоръки на Сметната палата и вече работим по тях. Ще обясня по-късно как. Второ, искам да кажа, че Сметната палата казва, че половината от инвестициите не биха могли да се осъществят без подкрепата от ФРР. Трето, когато става дума за стратегическата уредба за действията в областта на културата, Бих искала да ви напомня, че тази уредба, която Сметната палата нарече многоаспектна и твърде сложна, отразява договорите и подпомагащата роля на Европейския съюз в областта на културата. Културата е преди всичко в правомощията на държавите членки и комисията трябва да спазва принципа за субсидиарност. Като координация искам да дам следния пример – през 2018 година Генерална дирекция образование и култура осъществи заедно с 15 генерални дирекции на комисията програмата за културните обекти. За частните средства искам да кажа, че вече събираме примери за добра практика и през януари следващата година ще проведем семинар с държавите членки и всички заинтересовани страни. Темата ще бъде альтернативно финансиране на културното наследство. Това означава средства, които не идват от публични средства. Това могат да бъдат частни инвестиции, но също така участие на публични инвестиции, дарения. Ще обсъдим създаването на подобна схема с държавите членки. Благодаря ви, госпожо председател. Това е краят на моето изказване. Благодаря ви. Благодаря. Сега Моника Жигари, заповядайте. Good morning. Thank you, Mr. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. I'm sorry to start. Моля да ме извините. Нямаме видео, нямаме изображение. Моля, включете камерата. Благодаря ви. Госпожо председател, уважаеми членове на парламентарната комисия по култура, приветстваме доклада на Европейската сметна палата. Ще допълня казаното от колегата от гледна точка на политиката ни. Вече беше споменато това от други колеги, че ФРР е важен източник за културни инвестиции, особено за някои държави членки, обаче като цяло това е само малка част от оперативните програми в държавите членки. Целта на ФРР е да се засилва териториалното економическо и социално сближаване и това означава, че инвестициите в културното измерение трябва да допринасят за постигането на тези цели. Обаче има една нова конкретна цел, включена в предложението за фондовете за кохезия и регионално развитие от май тази година. Целта е да се засили видимостта на евентуалните инвестиции в културни обекти. Надяваме се, че това ще помогне. Що се отнася до конкретните препоръки в доклада на Сметната палата, вече сме предприели стъпки с цел да отговорим и да спазим тези препоръки. Например, устойчивостта на инвестициите в културата. Вече има упростен вариант за разходите, който позволява разходите да се позволяват само чрез регламента. Това се предвижда за новия програмен период. Също така в предложението за новия ФРР управляващите органи, когато подбират проекти, трябва да се уверят, че бенефициентите имат необходимите механизми и финансови средства, за да могат да поемат разходите по инвестиции и поддръжка. И накрая за това, което беше казано за включването на обектите на наследството в националните планове за намаляване на риска при бедствия, Европейската комисия разработи насоки, свързани с управлението на риска при бедствие и сега те трябва вече да включват, те вече включват обектите на културното наследство. Комисията оповести тези насоки през декември 2019 година. Надявам се, че успях да отговоря на всички поставени въпроси. Благодаря, казва председателката. Сега ще се постараем отново да свържем с Пиетро Русо. Надявам се, че ще можем да установим връзка. Не виждам. I... Добре, тогава давам отново думата на Емануел Раух. Извинете, не знам точно как да произнасям вашето фамилно, защото това е френско фамилно. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Емануел Рош. Да, защото съм французин, така се произнася, моля да ме извините. И така, много се радвам да чуя, че комисията вече предприе значителни действия, за да изпълни нашите препоръки. Okay, no, sorry, but... Uh, Моля да ме изви. Не Виждам съобщение от кабинета на господин Русо. А, ah, but I think you, you tried already to connect with Mr. Виждам, че сте се опитвали да свържете с господин Русо. Сметната палата много се радва да чуе, че вече толкова много действия се, предпри... се предприемат от комисията. По този начин, мисля си, че вие получихте отговор на много от вашите въпроси. Имаше въпрос дали смятаме, че трябва да се увеличи бюджета. Опасявам се, че това е извън правомощията на Сметната палата да решава по бюджета и разпределянето на бюджета, но за частното финансиране то може да бъде альтернатива и комисията обясни как. Също така има идея, например, за лотария, свързана с, с културното наследство и също така използване на средствата, които се събират от глоби за нарушаване на нормите за опазване на културните обекти, обектите на културното наследство. Мисля, че основният проблем с инвестициите е координацията. Имаме много различни стратегии. Разбира се, има една основна стратегия на комисията, но има много стратегии в държавите членки. И е много сложно всички те да бъдат обединени и обобщени. Координацията между културната сфера и дейностите по ФРР също са много, е много сложно, защото наистина е, ФРР е насочен към економическо сближаване и дори малките промени, предложени от комисията, няма да бъдат достатъчни, но държавните членки подготвят собствените си оперативни програми и сигурно ще заложат определени проекти в тези оперативни програми. Виждаме, че в някои случаи управляващите органи включват културните обекти и също социални критерии в своите критерии за подбор – Например, достъпа на хората с увреждания до такива обекти може да бъде един от такива критерии. Също така, много се радвам, че вие проявявате такъв интерес към тази тема. Разбира се, сметната палата ще продължи да работи по този доклад. Обичайната практика е, че всичките ни специални доклади подлежат на последващи действия и мерки три години след оповестяването им. Защо три години? Защото ние смятаме, че трябва да предоставим определено време на комисията и държавите членки да изпълнят нашите препоръки. И отново искам да помоля за извинение от името на господин Русо. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Много ви благодаря. Така че можем да приключим с тази точка от дневния ред и ще преминем към гласуването. Отново ще премина на немски язик. Както знаете и днес ще гласуваме по вече добре познатата система процедура за дистанционно гласуване. Всички членове на комисията Култ са получили по имейл в сряда подробности за процедурата за гласуването. Днес е много важно да се придържаме към тази процедура, за да може всички бюлетини да се смятат за приемли. Още веднъж ще ви припомня какви са разпоредбите. Ще, започ... ще отворя гласуването. Убедихме се, че има кворум. Ако вече не сте го направили, моля да разпечатите бюлетината, която сте получили още вчера. Моля ви, да, да гласувате не само за компромисни изменения, но за всяко отделно гласуване, за да може да се пребори гласа ви за всяко едно изменение. Разбира се, от вас зависи дали като гласува всяко изменение или не. Аз не мога да ви принудя да го направите. Както знаете, продължаваме да гласуваме с плюс за, минус против, нула въздържал се. Още веднъж ви припомням, че трябва да попълните на ръка и бюлетината и всеки един, всяка една страница от бюлетината да я подпишете или да сложите инициалите си. И моля също така да подпишете декларацията на края на бюлетината. Така че моля ви всичко, което трябва вие да попълните, да го попълните на ръка. Освен за плюсовете и минусите, тях може да ги попълните и електронно, но моля ви, моля ви, внимавайте, за да гарантирате, че вие лично сте позволили това гласуване. В противен случай няма как да приемем гласуването за валидно и вали... и да го отъществим с гласуване на място с карта и с ниска на бутона за или против. Друг вариант нямаме при дистанционното гласуване. Моля ви също така да изпратите бюлетината сканирана или снимана най-добре в PDF формат на добре познатият ви адрес, а именно cultvolt.europa.eu е, и от служебният имейл ще получите потвърждение, че вашият имейл е успешно получен и също така след като, след като бъде разгледана ваша бюлетина, ще получите още веднъж имейл за потвърждение, че бюлетината ви е валидна. Ще гласуваме окончателно и два двата доклада в вечера. Мисля, че толкова често вече сме чували тези разпоръби, че мога вече да обявя гласуването за отворено. Ще получите имейл от секретарията, от служебният имейл адрес на секретарията, че гласуването е отворено. Ви моля, след като получите този имейл, да, изпре, да изпратите подписаният и парафиран бюлетина в PDF формат. Много ви благодаря. Продължаваме с заседанието.